Резултата от втория кръг от гласуването. 725 гласа са подадени, 34 са невалидни. ...691 гласа са валидни. 346 гласа са ни необходими за абсолютно мнозинство при втори тур.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 Това означава, че до сега никой кандидат не е постигнал абсолютно мнозинство, с което ние ще пристъпим към трети кръг на гласуване. Ако нямате коментари, приемам, че кандидатите от втори тур остават кандидати и на трети тур. Форенца, ламберт, Питела, Ребега, Стивенс, Таяни. Това са кандидатите в момента. За третия кръг на гласуване могат да подадат кандидатури и други депутати. Срока за кандидатурите за подаване на кандидатура или оттегляне от е, Съревнованието е 17 часа днес след обед. Кандидатурите трябва да бъдат обявени в офиса на председателството и да бъдат подадени на генералния секретар. Заседанието за Третият е, кръг ще започне в съд.